Prendiamo posto. Ако обичате, заемете местата. Bene. Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Добре дошъл на господин Марек Савицки, бивш председател на съвета, който ще ни представи резултатите на полското председателство, скъпи Марек. Имаш думата. Бих искал първо да ти благодаря за отличното сътрудничество с Комисията по селско стопанство. Срещахме се многократно, проведахме и е три заседание в присъствието на комисара Чолс да обсъдиме законодателните мерки, предложени от комисията и министрите на 27 страни с представителите на браншовите организации, както и експерти и представители на академичните среди. От името на нашата комисия бих искал да благодаря, да благодаря сърдечно на полското председателство, което спомогна за постигане на голям напредък в тази област, за това, че бе постигнато политическо съгласие по законодателния пакет за млякото, където постигнахме съвместно добри резултати. Следващия месец е, по време на пленарната сесия ще бъде гласуван този пакет. А сега, Марек, ти давам думата, за да ни представиш резултатите от полското председателство. Господин председател, дами и господа, Дами и господа, представители на Европейския парламент, преди 6 месеца за пръв път взех думата пред Комисията по селско стопанство и тогава обещах полското председателство да направи всичко възможно за разширяване на диалога между различните институции и бях прав. Ние бяхме първото Полското председателство беше първото председателство, което трябваше да приложи на практика процедурата за съвместно взимане на решение и това е така нещо ново за, в областта на селското стопанство, ново както за страните членки, така и за самата комисия. Организирахме повече от 20 триалога и аз самия имах повече от 30 срещи с представители на Европейския парламент, т.е. много интенсивни контакти по време на полското председателство. Бяха проведени пет срещи на съвета, както и неформални срещи на съвета по време на една неформална среща с вашия председател и комисар Чолос се споразумяхме за нов подход в сътрудничеството между трите институции. В програмата на полското председателство бяха записани и приоритетите в областта на селското стопанство и общи приоритети, като продоволствената сигурност и други. Аз направих всичко възможно да се вслушам в вашите позиции и възгледи. И слушах и мненията на представителите на отрасъла, на държавите членки, на трети страни. Верно, че селското стопанство е от огромно значение за Полша. И нашата политика тук не винаги отговаря на специфичните интереси на Полша, въпреки всичко ние направихме всичко възможно, защото от политиката да бъде в интереса на всички. Господин председател, дами и господа. Наистина постигнахме много и сътрудничеството ни в областта на реформата на ОСП беше успешно. Имахме неформални дискусии, официални дискусии в съвета, където бяха обсъдени 7 проекто закона, през ноември директните плащания, а през декември бъдещето на втория стълб. С вас проведахме анализ на оценката на въздействието Работи, беше извършена огромна работа от работните групи, където бе направен анализ на различните правила и финансовия правилник. Радвам се, че благодарение на общите ни усилия успяхме да проведем един всеобщ дебат тук и включително и тук в Европейския парламент. Искам да ви благодаря на всички вас усилията за вашето помощ по време на... Искам да си припомним и първия ни, първия ни дебат на 7 ноември 2011 година. След това проведахме и дебата на 23 ноември в присъствието на експерти, а на третото заседание имаше и представители на академичните среди и това заседание бе проведено през декември. Целта беше да дадем публичност на дебата, за да се разберат целите на новите мерки които ще се приложат след 2000 от до 2020 и след 2020 година. Има и много различни нови предложения включително и в областта на преките плащания. Някои държави членки искат да има уравняване на преките плащания. И много, много държави членки изразиха загрижеността си относно новата система. за преките плащания до 2019 година. Що се отнася до зелената политика, много държави членки също така изразиха своето загриженост от новите мерки. Много делегации също смятат, че начина по който се провежда тази политика трябва да зависи в отделните страни от нивото на финансиране. Polskie делегации уважаем, че... Подкрепата за малките е, стопанства е, е също важен въпрос, но не всички държави и членки смятат, че трябва да има упростяване. Някои смятат, че е, трябва да бъде е, доброволно подкрепа за дребните фермери, общо позитивен подход и отново доброволния принцип да присъства. И накрая дефиницията на активен съскостопански производител. Добра идея, но много тревоги относно нейното претворяване в действие. Дали няма да повиши административното бреме? Много от държавите членки се страхуват именно от това. Деля делегации выражило а плащания за необлагодетелствани региони. Много държави членки имат е, тревоги относно новите критерии. Ние смятаме, че нещата са доста напреднали. Повечето делегации е, критикуват е, Европейската комисия за липса на упростяване на ОСП. По-скоро нещата се осложняват, увеличава се бумагщината, бюрокрацията и се въвеждат прекомерно много инструменти, които не носят принадена стойност. Аз мятам, че сътрудничеството между Полското председателство и Европейския парламент в областта на ОСП е добра основа за бъдещите председателства. Уважаеми дами и господа, един от приоритетите на полското председателство бе развитието на източниците на възобновяеми енергии във всички области заседание на съвета на 20 септември, председателството започна диалог за възможността да се подобри конкурентоспособността на европейското замеделие, като се използват възобновяеми енергийни източници. Дебатът почиваше на резултатите от конференцията в Сопот през юли 2011 година и дискусии по време на работния обяд на министрите на замеделието на 19 ноември. Държавите членки приветстват инициативата на полското председателство. Приветстваха. Искаха да се започне дискусия в Европейския съюз за начина по който ще се използват биомасата и становището на държавите членки ще бъде от ключово значение за постигане на целите. Обаче ключовата цел на замеделието трябва да бъде устойчиво производство на храни. Беше доказано, че трябва да, че а, ще имаме нужда от биопродукти за производство на енергия – както и остатъци от земеделската продукция. Бе казано, че не е оправдано да се трансферира, био, да се пренася биомаса от, на далечни разстояния или да се внася от трети страни. Бе подчертано, че внесената биомаса трябва да отговаря на абсолютно същите критерии, като произведената в самите, самият Европейски съюз. Аз съм убеден, че резултатите от дискусията за използването на енергийна енергия и в сълскостопанските региони ще бъде полезна и ще вземе формата на законодателни предложения от страна на Европейската комисия. Господин председател, сега ще се спра на резултатите на работата на полското председателство по отношение на Зелената книга. На заседание на съвета на 19 юли 2011 комисията представи съобщение за Зелената книга – и по този начин откри дебат за подобряване, изменение на политиката. За полското председателство това бе ключ въпрос, тъй като насърчаването на, на производството и износа на земеделска продукция в Европейския съюз бе изключително важно, за да се поддържа конкурентоспособността на нашето земеделие. Комисията проведе и публични консултации с обществото, и те бяха обобщени на 29 ноември в, на срещата във Варшава. Там се проведе конференция, наречена Насърчаване на новия подход в замеделието на Европейския съюз, организирана в рамките на полското председателство с подкрепата на Европейската комисия. Комисията, е, конференцията бе част от графика на Европейската комисия за работа по новите регламенти, които насърчават рекламата в тази област. На заседание на съвета на 15-16 декември съвета прие съответни заключения. Държави, а, уважаеми членове на парламента, друга тема, на която много държим и работихме през последните 6 месеца, бе програмата за хора, за най-нуждаещите се хора през периода 2012-2013. Полското председателство се придържаше към този към тази тема през октомври, ноември, декември всички заседания на съвета през тези три месеца. Това е по причини, че е, бе трудно да се постигне компромис. На 6 декември се проведе неформален триалог с Европейския парламент, при който комисията и парламента подкрепиха компромисния текст, внесен от е, е, полското председателство. На 15 декември, по време на заседанието на съвета на министрите, след три и половина години работа по тази папка успяхме да постигнем споразумение. Разпоредбите на компромисния текст предвиждат продължаване на програмата като част от ОСП през годините 12 и 13, даване възможност да да се правят покупки на пазара, т.е. интервенция на пазара, подкрепа за бюджета на стойност 500 милиона евро годишно и даване на приоритет на производството на местни храни. Господин председател, минавам на двата пакета, прияти по време на нашето председателство качествения и млечния. Аз винаги съм казвал, че ние сме работили активно за постигане на добър компромис по пакета за качеството. По системата за качество на храните, по време на нашето председателство, ние с не излязахме с обща позиция на парламента и съвета, що се отнася до большинството документи и най-съществените им елементи. Постигнахме споразумение по решения, които за, укрепват системата на защита защитените географски обозначения и указания за происход. Съгласихме се също, че официалният контрол трябва да се засили. Постигна се споразумение между съвета и парламента за по най-важните въпроси, свързани с предефиниране на и укрепване на системата за даване на гаранции за традиционни стоки много държави членки и представители на земеделския сектор излязаха с това становище направи се нова дефиниция на такива продукти. Полското председателство не успя да финализира а, това досие, тъй като имаше разногласие по начина на управляване на защитените указания за происход и а, географски указания. Европейският парламент въведе в текста възможността да се управляват обемите на производството парламента каза, че по-нататъчната работа ще зависи именно от това дали тази разпоредба ще се приеме в съвета. Съществуват различни становища Европейската комисия срещу такава редакция. Аз обаче се надявам, че сме много близко до окончателно решение – и ние е, очакваме датското председателство да продължи да работи. По нормите в търговията, полската тър... Е, председателство постигна предварително решение в съвета в тази, е, по тази точка. Това, което все още не е разрешено в съвета, е въпроса за етикетирането на мястото на производство, което трябва да стане елемент на търговските норми. Това също го предаваме тази папка, също я предаваме на датското председателство и се надяваме на едно положително решение. Председателство, нашето председателство, парламента и комисията успяха да постигнат споразумение на 6 декември по, и по млечният пакет. И на последно място, господин председател, няколко думи за приспособяването на а, замеделските закони към Лисабонския договор. През последните 6 месеца ние положихме максимални усилия да пригодим хоризонталните въпроси към Лисабонския договор. Продълж... Проведахме десетки срещи посветени на това и според мен успяхме да очертаем хоризонталния подход а, и нагаждането му към основните регламенти на ОСП. В края на декември се проведе триалог, официален триалог по този въпрос и аз мисля, че сме много близо до постигане на, на решение. Нека а, чукнем на дърво, че това ще стане по време на датското председателство и да не утежняваме ОСП повече. По приемането на хоризонталния подход ще ускори приспособяването и на останалите законодателни актове. Дами и, госпожа, госп... Дами и господа, има и други въпроси, но няма да се спирам на тях. Нека кажа, че за първи път полската държава изпълняваше функцията на председател на съвета, ние се изправихме лице в лице срещу предизвикателствата, предизвикателствата като председатели. Но разбира се, вие ще дадете оценка за нашата работа. Надявам се, че успяхме да направим по-интересна вашата работа тук и в Страсбург особено в области като повишаване качеството на храните, на плодове, е, ягоди, ябълки и някои типични стоки. Дами и господа, през последните 6 месеца натрупахме огромен опит, нов опит, свързан с новите задължения по Лисабонския договор. Надявам се, че положихме основите на добро сътрудничество между председателството, парламента и комисията. И сега се обръщам към всички депутати, към вас, с благодарност за сътрудничеството. Мисля, че а, сега добрите връзки също са иллюстрация за успехите ни. А, ако искате, вижте колко писма се, сме разпратили. Аз се надявам, че и малко дори допуснахме хаоса, но аз се надявам, че датското председателство ще въведе а, ред Желая на всички успехи в, по-нататъчната ви работа, в реформирането на бъдещата ОСП. Благодаря. Министро Марек, grazie della tua presentazione. Благодаря ви. Господин министр, за информацията, която ни предоставихте за дебатите в съвета по реформата на ОСП критиките, трудностите, е, всичко това е от голям интерес за нашите докладчици. Така, щото да се постигне по-добър диалог между съвета и парламента. Полското председателство ни е подкрепило постоянно. Благодарим ви за това. Лисабонската система е нова за всички и се опитваме да изковем един по-добър диалог за в бъдеще така че по-бързо да постигаме съгласие. Това е нещо, от което имаме нужда в сектора на селското стопанство. Трябват ни споразумения по същество и процес на съвместно вземане на решение, който не отнема твърде дълго време. При декемврийското предложение с стана така, че беше необходимо да се чака цяла година. Извинете, че успяхме да достигнем до съгласие само за една година, благодарение на сътрудничеството между съвета и парламента. Господин Дес има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на вас, господин министр, за това, че се отзвахте на поканата ни и за това, че ни запознахте с работата на полското председателство. Това беше първото председателство на Полша и аз ви уверявам, че то бе едно много успешно председателство. Участвал съм в редица заседания и тристранни срещи с председателството. Много такива бяха организирани заедно с Европейския парламент, както се полага по духа на Лисабонския договор. Отбелязал съм си всичко, което казахте. Това, че работата ви е била водена от общностните е, ценности. Това е, не бива да го забравяме. Трябва и в бъдеще да преследваме именно европейските цели. Една от основните, сред които е, е сълскостопанската политика, сълскостопанските цели. Подкрепям много от идеите за реформи, които споменахте. Що се отнася до изпълнението на сегашните, сега съществуващите предложения – парламента и съвета трябва да се уверят, че реформите са организирани така, че да намалят, а не да увеличат бюрокрацията. Това го дължим на сълскостопанските си производители. Още веднъж ви желая всичко най-добро и успехи бъдещата ви работа в областта на селското стопанство. Надявам се да продължите да поддържате връзка с Комисията по селско стопанство. И също се надявам, че парламента и съвета ще продължават съвместно да куват е, сълскостопанската политика и в бъдеще. Още веднъж ви благодаря. Бе удоволствие да работим с вас през последните 6 месеца. Очаквам с нетърпение наши бъдещи срещи с вас и още веднъж ви благодаря. Господин Капола Сантос има думата. Господин е, министър, от името на моята политическа група и от моя лично, от мое име бих искал да ви поздравя за начина по който председателствахте съвет. Сега, струва ми се, че наистина а, и вие, и другите експерти в областта на селското стопанство сте а, страстни защитници на новата политика. Наистина смятам, че вие и вашият екип сте направили всичко възможно за решаването на огромен брой проблеми. Не сте си спестявали не сте пестили усилия и споделяте нашите основни загрижености, свързани с, справедливото третиране на селските стопани в различните държави членки. Да, полското председателство беше едно успешно председателство. Това беше една отлична изненада. През... Надявам се, че ще можем да продължиме да разчитаме на вашата експертиза, тъй като вие продължавате да бъдете член на съвета, за да продължиме и доведем до успешен край процеса, който сме подхванали в името и в интерес за защита на интересите на селските стопани. Надявам се, че новото председателство, също както и вашето председателство, ще осъзнае необходимостта от тясно сътрудничество между нашите две институции. Господин Лая. Uh, you, uh, Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя полския министр, редом с колегите, които говориха преди мен. Приятно сме изненадани от е, ангажираността, която лично показахте е, в работата си с нашата комисия и парламента. Много пъти се срещахме, много разисквания проведохме. Организирахте редица прояви заедно с парламента, и с комисията във връзка с предложенията за реформи в ОСП. Също така, доста успешно се справихте и заедно се справихме по досието за договорите за млякото. Също про също се изясниха редица промени, които предстои да настанат в организацията за общия пазар. Така че като цяло много добри работни отношения поддържахме и се надявам, че и през идните месеци ще работим съвместно с вас до достигането на, на окончателно съгласие а, е, по новата ОСП, а, е, която да осигури светло бъдеще за сълскостопанските производители в Европа. Благодаря. Благодаря, Джордж. Мартин има думата. Господин министър, и аз искам, както колегите, да ви поздравят за успешното председателство. Подчертахте значението на депатите между парламента и съвета. Срещите на министъра с нашата комисия бяха на много добро ниво и приветстваме това. За първи път министър подчертава, че и нашата комисия изиграва важна роля – Разговорите, които провеждахме, бяха полезни и за двете страни. Ние успяхме да разберем вашите становища и се надявам, а вие пък да сте осъзнали е, как, каква е основата на становищата на зелените, така че се надявам и в бъдеще да продължим да водим такъв диалог. След е, обявяването на предложенията на комисията за реформа в ОСП е, се отправи сериозна критика към авторите на тези предложения. Надявам се да се вслушате и в онези членове на комисията, които излязоха с контрапредложения. През идните месеци ще се подават още повече такива, може да се очаква. И комисията ще трябва да работи с нас по а, изпълнението на общите ни а, цели. Жалко е, че а, много малко малко, много несъществен напредък е отбелязан по законодателния пакет за качеството. Също а, не е съществен напредък по етикетирането. Давам си сметка обаче а, какви са трудностите а, в съвета по тези въпроси, защото знам как стоят нещата и у нас, у дома. По пакета за млякото ние можем да подкрепим предложенията, но решението, което се предлага, не е достатъчно, защото предстои вече се вижда следващата криза в отрасъла на млякото, така че трябва да се премине бързо към регулиране на пазара на мляко и млечни изделия. Но така, с две думи, ще се радваме и в бъдеще да си сътрудничим с вас. Дори и вече да не сте част от председателското трио. Полша е много важна земеделска страна. Без Полша не може да прокараме успешна реформа в общата селскостопанска политика, така че вашата роля определено е много важна в подкрепата на древните селскостопански производители. Благодаря, Мартин. Джим Николсън е следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Бих искал да се възползвам от тази възможност и аз да благодаря а, на министъра, защото а, като докладчик по а, пакета за млягото а, разчитах много сериозно на а, съвета. И определено а, трябва а, да ви благодаря за начина по който си вършихте работата по време на вашия мандат. Работата бе много тежка, не веднъж, но беше и много интересна. Вашите служители винаги успяваха да запазят самообладание, така че и на тях сериозно трябва да благодаря. Дебатите ще се водят другата седмица. Надявам се да ги проследите. Е, още веднъж е, благодаря за съдействието, на което се радвахме от ваша страна. Мисля, че е, много научихме един от друг. Това бе най-голямото досие след след приемането на Лисабонския договор в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения. И така, много успешно бе сътрудничеството ни, макар и да бяхме изправени пред сериозни трудности. Естествено, много други неща стават в Европа, освен тези, с които се занимаваме вече е средата на януари и трябва да подчертая, че в Обединеното кралство също а, има законодателни а, промени, а, които предстои да влязат в сила. А, изумително е, че двама члена имаме на това комисия, които през 99 година бяха а, министри, когато се а, одобри регламента, който а, разисквахме до неодавна. Така че определено е много интересно положението и а, дойде момента да преминем напред, за да осигурим равни условия, равно поле за всички участници в отрасала. Има предложение за хуманното отношение към а, а, животните, които са не по-малко важни е, също за а, нашата комисия. Благодаря, Джим. Председателя казва, а, дав, давам сега думата на господин Агню. Благодаря. Аз искам също да подчертая това, което каза Джим Никълсън. А, много ще, много ще се радваме, ако отстоявате новите изисквания за хуманно отношение към животните и, кот, и клетките за пилета. Аз съм от Великобритания а, ако а, се у, изравнят ставките за плащанията, това няма да се отрази на нас, защото ние сме някъде по средата. Но а, аз, ако бях поляк, щях да съм много разочарован от това, което става през последните 6 месеца. Трябва да има процедура за Централна Европа и Балтийските страни, която да осигурява а, уравновесяване на плащанията, а вие сте засегнати а, от този процес, въпреки че а, до неодавна бяхте а, а, председател на съвета. Мишел Дантен има думата. Благодаря, господин председател, господин министр. И аз бих искал да ви благодаря за начина по който председателствате съвета. Мисля, че вие доказахте на всички от тези, които се съмняваха, че Полша е наистина една европейска страна, която споделя европейските стойности. Бих искал да кажем няколко думи за пакета мляко. Това беше едно от, едно от първите решения, взети в процеса на съвместно взимане на решение в, по, по този начин и всич, всички научихме нещо, нещо ново. Вие и вашите сътрудници не, пестих, не пестяхте усилия, за да може да се постигнат споразумения в съвета. Ние като депутати си давахме сметка, че съвета не винаги ви даваше възможността да преговаряте и да защитавате интересите. Е, мислите ли, че за бъдеще има някакво, някаква възможност за подобряване на цялостната методология на работа, за да може процеса за съвместно взимане на решения да бъде по-ефективен и решенията да се взимат в по-кратки срокове? Благодаря. Благодаря ви. И аз бих искал да благодаря на господин министъра за отличното председателстване на съвета. Вие наистина поддържахте един а, истински открит диалог с а, Европейския парламент. Мисля, че това е демокрацията. По този начин трябва наистина да се прилагат разпоредбите от Лисабонския договор. Благодаря ви за това. А сега една молба. Аз от, отбелязах казаното от вас, казаното в областта на реформата на ОСП. Вие казахте, че ще се сблъскаме с прекалено много бюрократични процедури за бъдеще, че нещата все още не са достатъчно упростени. Но в крайна сметка вие сте тук, вие продължавате да участвате в работата на съвета. Така че аз ви моля, аз ви призовавам всеки път когато се възприемат а, някакви мерки, мис, мислете, не забравяйте начина по който а, мерките ще се прилагат по места, не забравяйте за дребните стопанства, за дребните стопани, които изпитват много проблеми. Благодаря, господин Лозович. Dziękuję panie przewodniczący. Panie ministrze, sądzę, że nie tylko panu, ale... Господин министър, Всички се радваме на оценката, която се прави на нашето председателство. И е, мисля, че и а, тези положителни коментари, тези добри думи трябва да бъдат чути и от администрацията, и от а, дипломатите. Но аз искам да ви задам следващия въпрос. През септември миналата година в Полша. Вие споменахте, че ще се вземат е, мерки за освобождаване на Европа от е, ГМО. Дали полското председателство предприе някакви мерки за, в тази посока и ако да, какви са те? Благодаря. Сега ако няма други желаящи да вземат думата, давам отново думата на господин Марек Савецки за отговори. И още веднъж искам да му благодаря за усилията и за резултат, постигнатите резултати. Комисия. Господин председателю, уважаеми депутати и членове на комисията, <clears throat> искам да благодаря на всички <clears throat> за вашите коментари. Stawiane z dużym... За положителните ви бележки. Otóż e, myślę, że... А и за зададените въпроси. Мисля, че загрижеността, която бе показана от двама депутати от Обединеното кралство за а, хуманното отношение към животните, особено кокошките в клетки, дава една интересна иллюстрация за това как ние в общността функционираме. Много често Полша е била сочена с пръст като най-лошата, но ние сме били винаги откровени, честни, когато сме давали отчети за, за тези птици, отглеждани в клетки. Но вие сте а, прав, че ние няма да можем да а, постигнем срока, но няма и да а, се откажем от джентълменското споразумение до, края на, до средата на 2012 година. Когато комисията започна инспекциите в а, Великобритания, имаше проблеми. А преди това вие бяхте пионерите, вие прокарахте пътеката а, и вие казахте колко е нужна промяната а, в, а, точно в тази дейност. Спирам се на това също, за да се позова и на дебата за реформирането на общата сълскостопанска политика в Европа. Шесте месеци на полско председателство ми дадаха богат опит, от който извлякох важно заключения. Няма достатък, никога достатъчно време за сериозен политически дебат. Ние изслушваме предложения, загриженост, предложения изготвени от официални служители, но без да ги обиждам, много често тези предложения са просто копи-пейст, заимствани, след това просто залепени. Някои от нещата са доста устарели. Така че е време да подходим към реформата на ОСП сериозно, включително и отглеждането на птици в клетки. Трябва да се провеждат повече неформални срещи, при които няма регламент за изказване от 2-3 минути, а да имаме неограничено време. Трябва ни един открит дебат и много доводи. Всеки един от нас и от вас трябва да представи своите доводи. Вчера, когато откривахме официално датското председателство, се проведе кратка неформална среща. Представител на САЩ ни зададе въпроси относно от няколко проблема на ОСП. Той ме попита, например, как може такава голяма държава, като Европейския съюз с над 500 милиона граждани, да не помисли въобще по въпроса за, а, за житните си запаси. Въвеждате принципи, въвеждате норми, които блокират всякакъв търговски обмен между Европейския съюз и трети страни, що се отнася до храни. Ако искате такива норми да продължават, това е лошо. Такъв въпрос ми бе зададен от американеца, но ми се задават и от австрийски, полски и селскостопански производители. Питат ме, защо е така, защо такава важна цел се избягва и ни се изплъзва. А, тази а, тема съществува от преди 15-20 години. Стопаните работят с цел да произвеждат храна. Храни. И за тях от жизнено значение са преките плащания. И последният елемент, кой, на който ще се спра, е начина по, за изравняване на плащанията. Аз се радвам, че британците, стимулирани от полските консерватори до голяма степен, се борят за изравняване нивата на преките плащания. По време на нашето председателство се опитвах да представлявам интересите на цяла Европа и за това не говорех по този въпрос с такъв висок глас. Но днес ние приключваме нашето председателство и ще попитам дали е в интересите на цяла Европа да имаме система на преки плащания, която изкривява конкуренцията. Струва ли си, като част от реформата, да продължаваме да увеличаваме бремето върху производителите на земеделски производители, административното бреме, което се изисква, за да получат а, плащанията. Може би някои от, зада... някои от задачите трябва да им се поставят а, на доброволни начала. 7% от задължителното изключване на био замеделието, на земята, тази земя, която ще се отдели за биоземеделие, за да се отглеждат високобелтъчни продукти от едва 50% спазват това. И същевременно се опитват да убедят администрацията, че са го направили 100%, а не са. А, не трябва ли да обърнем повече внимание на онези, а, които са заинтересовани от това, така че да отглеждат такива а, храни и да имаме гарантирано производство на белтъчни продукти и да продължи е, практиката на биоземеделие. Но нека това да бъде доброволно, а не задължително. Само нези, които го искат, а не, че трябва всички да го е, правят. Тази тема ще е, продължи да бъде разглеждана волю-неволю а принципа препоръчван от Европейския парламент е като че ли измиване на ръце и оставане на самите държави членки да решат. И това не е приемливо в един единен пазар, а този пазар няма граници. Ако днес сред някои от политиците и гражданите на Европейския съюз са убедени, че генно модифицираните организми са вредни за здравето, те може би са а, вредни и за хората, и за животните, ще задам въпроса. Защо трябва Европа да защитава европейско биоразнообразие, същевременно да излиза в защита на задушаването на конкуренцията? Защо се страхуваме от внос на храни от трети страни? мисля, че трябва да се върнем към темата за а, излизане с единен глас, една позиция по ГМО-то. Тази тема е била засягана по много поводи и аз съм сигурен, че тя ще се върне отново в близките месеци. Господин председател, членове на комисията, шесте месеца на полското председателство бе а, източник на богат опит. Аз благодаря и на полските евродепутати. Благодаря на членовете на моя екип. Надявам се, че този опит ще ни се отплати и ще се използва от всички вас в бъдещата ни работа. за изграждането на единна, модерна Европа. Благодаря много. Благодаря, Марек. Благодаря за ползотворния дебат. Благодаря и на колегите, които се изказаха. Беше наистина много положителен но преживяване. Надявам се, че датското председателство ще поеме идеите, които се зародиха у полското председателство и ще продължи сътрудничеството между институциите. Ще направим кратка почивка, така че да изпратим министъра, след което ще продължим с следващата точка 8. <clears throat> Тоест само кратка пауза. Allora riprendiamo i lavori. Да започнем работа отново. Нека отново се върнем към работата си, дами и господа, с точка 8. Търговия за промяна Търговска инвестиционна стратегия на Европейския съюз за Южното Средиземноморие след революцията на арабската пролет. Докладчик по становището е Спирус Данелис. И да изслушаме проекто становището на господин Данелис за Търговската инвестиционна стратегия в Южното Средиземноморие след арабската пролет. На последното заседание на 20 декември Дискусията бе отложена по технически причини, както знаете. Промените в Южното Средиземноморие след арабската пролет бяха значими за държавите, които участват, които бяха замесени, но и за целия Европейски съюз в подкрепа на устойчив ръст. Много важно е да се даде подкрепа както за политическа стабилност, така и за в областта на замедалската политика. Те допринасят към прогреса за безопасност на храните, по-равноправно разпростра... разпределение на доходите и повече заетост. Искам да благодаря представителите на, на представителите на комисията, които са тук. След изказването на Спирос Данели ще изслушаме и комисията, преди да преминем към последната точка днешния дневен ред, девета точка. Благодаря, господин председателю. Трупис Георгиас για την επικοδομητική... Искам първо да благодаря на комисията и секретарията на комисията по селско стопанство за сътрудничеството. Казахте, господин председател, съвсем правилно, че този въпрос е от голямо значение за района и за Европейския съюз изобщо. Процесът все още не е приключил по Южното Средиземноморие все още има известна политическа нестабилност в този район, което а, носи своите последици за Европейския съюз. За да се постигне политическа стабилност е необходимо да се осигури устойчив растеж. Това означава, че а, селското стопанство и развитието на селските райони са водещи фактори в този процес на стабилизация. Защо? Защото растежът в този отрасъл ще доведе до производствена сигурност, по-добро разпределение на приходите, създаването на работни места и интеграцията на жените и дребните сълскостопански производители в економиката. Така че очевидно от огромно значение е отрасъла за подобряването на економическото положение и растежа в тези райони. Европейския съюз трябва да окаже помощ, но също така трябва да намери най-ефективните средства за това, за да се разпределят тези външни доходи в региона, така щото да се постигнат целите на продоволствената сигурност. Естествено, необходимо е финансиране, за да се постигне това, както и експертни познания. Не е достатъчно просто да се произвежда като самоцел. Трябва да има ефективни процедури, за да а, са положителни резултатите. Трябва да се а, гледа на действията в дългосрочен план и инвестицията в инфраструктура, например на напоителна инфраструктура. Също така а, преработването, пакетирането и а, пласмента на сълскостопански продукти. Всичко това ще стане чрез сътрудничество на институциите, защото в момента се намираме в един особено тежък период. Необходимо е да се опитаме да а, достигнем до устойчиви решения на съществуващите а, проблеми, като например риска от хранителни кризи и а, климатични явления. Много е важно да се осигури такъв растеж за региона, така щото да се даде достъп до по-добри хранителни изделия на населението от там и също да се постигне сближаване, по-тясно сближаване между Южното Средиземноморие и останалите страни в Европейския съюз. Необходимо е да разгледаме последиците от сълскостопанската политика на Европейския съюз върху региона. Европейския съюз трябва да а, играе ролята на посредник при осигуряването на помощ, на подкрепа и стабилизирането на пазарите. Насърчаването на регионален растеж, в а, а, северноафриканските страни и страните на юг от а, Сахара. Благодаря, Спирос, за изложението. Можем да открием дебатите. Елизабет Йегер има думата. Благодаря, господин председателю. Бих искала да благодаря на докладчика господин Данелис за изложението. Мисля, че коментарите му бяха а, точни. Важно е а, Комисията по селско стопанство да разгледа още веднъж този въпрос. Комисията по а, външна търговия в момента гласува а, споразумението за Марокко. Мисля, че е постигнато съгласие там. Идеята за, за постигане на промяна чрез търговия е нещо добро и е важно парламента да изработи стратегия в тази област. Не бива да забравяме обаче, че основният мотив трябва да бъдат интересите на местното население в съответните региони или страни, а не само търговските интереси трябва да се борим за правата на човека, за правата на работниците, Има много принципи, които Европейския съюз е задължен да следва поради хартата на а, прав, хартата за основните права, като например върховенството на закона, демокрацията и т.н. Говорите за справедливо разпределение на а, доходите. Това означава производителите, по-специално дребните производители, а, да получават повече доходи. Това е нещо положително, но а, не е достатъчно. Трябва производителите да имат истински достъп до земя и до ресурси. Споменахте, нуж... Споменахте нуждата от а, модерни напоителни системи. Това е нещо много важно. Трябва да настояваме на екологично съобразно а, развитие, най-вече в земеделието. Естествено, има мерки, които могат да се предприемат и в енергийния сектор в подкрепа на страните. Та взех думата просто за да кажа ясно, че нашето задължение не е само да насърчаваме търговията и взаимните ползи от търговията. Лайт мотива, който а, трябва да ни води, а, е закрилата на интересите на хората – това трябва да залегне в доклада. Групата ми все още обаче не е доволна от нивото на а, такава подкрепа в документа. Естествено може да се говори за демокрация, за върховенство на закона, за права на човека, но това трябва да се отстоява и на практика. Господин Бове има думата. Oui, euh, je voulais aussi intervenir. Исках да, искам да се изкажа по този доклад и да добавя няколко да направя някои допълнения. До известна степен съм съгласен с казаното от госпожа Егле. Не трябва да забравяме някои основни неща. Ако подпомагаме, то е за да може страните от Магреба и от Средиземноморския басейн да подсигурят продоволствената сигурност. Продоволствената сигурност е от основно значение и ние трябва да подпомогнем тези страни да организират един единен регионален пазар. Не, не, не са не, е, на едно споразумение през а, Средиземно море няма да осигури тази продоволствена сигурност. Необходими са регионални споразумения и споразумения с страни от, на юг от Сахара. А, продоволствената сигурност е приоритет, това го знаеме, но някои правителства поради липса на, на средства продават земя. Подобни примери Можем да посочим подобни примери в Марокко, в други страни и това може да постави под заплаха произ... Произ продоволствената сигурност. И синдикалните права. Знаеме, че в много страна, в много от тези страни а, синдикалните права на селските стопани се нарушават, не се спазват, така че нека също, също така не забравяме, че трябва да внимаваме и с напояването. Не трябва да а, разходваме безцелно и нецелесообразно под почвените води. Сега, е, мисля, че трябва да се да наблегне на проекта Лидър. Трябва да, трябва да се опитаме да създадеме подобни програми в средиземноморските страни, може би с помощта на нашите програми, за да може да има един единен пазар. Ние не трябва да ги оставаме сами на себе си, а трябва да насърчаваме създаването на а, производствени организации, а, за да може а, да, пазара да, да се развива и да функционира за благото на селските стопани. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Няма. В такъв случай ще помоля представителя на Европейската комисия да представи своята позиция по въпроса. Благодаря, господин председател. Комисията подкрепя становището на господин Данелис. Мисля, мислим, че то е доста, доста уравновесено. Съгласни сме, че Европейския съюз трябва да има инвестиционна стратегия, която да бъде от полза за социалното и економическо развитие на Южното Средиземноморие. Съгласни сме с господин Данелис, че като част от тази стратегия трябва да се а, разшири пазара, а, така че да включи и селското стопанство а, и това от своя страна да доведе до справедливо разпределение на доходите, да а, приобщи и жените и дребните съскостопански производители. А също така вярваме, както господин Данелис каза, че достъпа до пазар в тази област не е с приоритет сам по себе си, защото европейския пазар е, е отворен, достатъчно отворен за износа от този регион. Нещо още по-важно – настояваме е, допълнителното откриване на пазара, допълнителното отваряне на пазара не може да бъде панацея. Както се подчертава в становището, важно е акцентът да пада върху насърчаване на развитието на селските райони в съответните страни, така щото да се повиши е, производителността, да се развият местни пазари, както каза господин Бове, да се подобри производ, продоволствената сигурност и да се спомогне институционалното изграждане в тези страни в отрасъла на селското стопанство и развитието на селските райони. По такъв начин да се а, стигне до по-голяма синхронизация с а, общностното право и а, общата селскостопанска политика. Ние от е, Генерална дирекция селско стопанство подкрепяме предложението и на господин Бове, е, а именно, че е, становището трябва да настоява за прилагане в Южното Средиземноморие на инструменти за развитие на селските райони, като например програмата Лидер – заедно с комисар Чолос дадохме начало на програмата за сълскостопанско развитие и развитие на селските райони с цел изграждане на капацитет у нашите източни и южни съседи на базата на изискванията, на предприсъединителните изисквания концепцията на програмата Лидер е залегнала а, много основно в нашата програма за развитието на селските райони в Южното Средиземноморие. Така че приветстваме конкретното изрично споменаване на Лидер. Това е което исках да кажа, господин председател. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията. Докладчика и е господин Данелис иска ли отново да вземе думата? Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на комисията. За това, че изказа съгласие с становището ми. Мисля, че споделяме една и съща гледна точка. Да, има а, някои предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Липсата на институции, липсата на инфраструктура и нуждата от по-демократичен подход и демократизация на а, културата като цяло. Въпросът за разпределението на средства и достъпа до пазара – на дребните производители е нещо от огромно значение. Напълно сме съгласни, че това е предизвикателство за нас в Европейския съюз. Говоря за а, организирането на отношенията с региони като Северна Африка. Природните блага, с които разполагат, с един ключов въпрос в рационализацията на положението. Съгласен съм с господин Бове и мисля, че лидер определено е много добър модел, много добър пример и натрупания опит от там може да бъде много полезен и в бъдеще. Благодаря ви. Dziękuję пан posłowi. Председателя, благодаря. Мисля, че трябва да напомним, че е, в рамките на стратегията за търговия и инвестиции е, трябва да е, не губим от поглед и пренасенето на опит. Опита на по-новоприсъединилите се страни в Европейския съюз показва колко е, е важно това да се учим взаимно от опита си, за да можем да осигурим устойчивост на решенията. Важни са и междуличностните контакти, работата с хора, понеже е, чрез други дейности може също да се укрепва демокрацията демокрацията е, не е нещо, за което е, е достатъчно само да се говори. Е необходима е, е конкретна материална подкрепа. Споменахме за тежките природни условия, това, че са почвите в този район, да, определено има определени трудности. 1 февруари 12 на обяд е крайния срок за внасяне на предложения за изменения. С това приключваме разискването по тази точка и преминаваме към следващата. А именно Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. А докладчик по това становище е Луис Пауло Алвес. Даваме му думата за встъпителни думи. Добър ден, скъпи колеги! Става дума за доклад, който за първ път засяга тема, свързана с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, т.е. това е, е така нещо съвсем ново за нас. Срещнахме се с представители на съвета и стигнахме до заключението, че има някои недоизяснени въпроси. Е, Европейския е, парламент препотвърди своите стойности, екологични стандарти, минимални социални права, хуманно отношение към животните и защита на интересите на потребителите. Това са нашите принципи, принципи, които ще защитаваме до край. И по този по този повод трябва да коментирам и предложението на комисията предложение, което до известна степен може би може да подкопае цялостната позиция на Европейския съюз по а, международните споразумения. Така, так, така и така изглежда на пръв поглед, поне когато разглеждаме това предложение, когато направиме анализ на това предложение. Сега, раз... ако това трябва да, да затрудни а, постигането на международни споразумения, ние не можем да се съгласим с това. От друга страна, а, е, мисля, че всички сме съгласни с това, че фонда трябва да служи и на селските стопани, че достъпа до средства трябва да бъде лесен и че трябва да разполагаме с инструменти, които да коригират известни а, е, неравновесия, проблеми, да позволят промяна в дейността с цел постигане на определени цели. Така че, ако искаме този фонд да бъде наистина полезен, то инструментите, които ще фиксираме, определиме, приемеме, трябва да бъдат много ясно определени и да бъдат ефективни и то от самото начало, за да може наистина да, да, да позволят решаване на проблемите, за които е създаден фонд. Сега, как, как, както казах, предложението има за цел да впише тези инструменти в международните споразумения. Сега, разбира се, тези инструменти трябва да могат да отговарят на а, известни критерии, да могат а, да бъдат използвани при определени случаи. Разбира се, не можем да направим един изчерпателен списък на случаите, при които да се използват инструментите, но а, ние а, е, така а, имаме някои загрижености, въпроси, които искаме да зададеме на комисията и по-специално въпроси, свързани с заетостта. А, сега, разпоредбите, които въжат за а, трудещите си в другите сектори, ще бъдат автоматично пренесени за сектор селско стопанство. Но не трябва да забравяме, че а, условията на труд в селското стопанство са доста специфични, проблемите, които се решават, са доста специфични, така че не може да има автоматично пренасене. 80% от 4 милиарда, които ще бъдат е, отделени, ще бъдат е, достатъчни за решаване на проблемите. Е, ще бъде фиксирани годишен таван но нека не забравяме, че става дума за 27 страни и за най-различни дейности в областта на земеделието. Така че сумата не е огромна. От друга, друга страна, е, не трябва да забравяме какви са целите ни, да имаме наистина една целенасоченост, да разполагаме с а, е, необходимите инструменти или необходимата необходимия компас. Комисията трябва първо да изработи програма чрез благодарение на делегирани актове. Трябва също да се определят критериите за кандидатстване и така нататък. има и някои проблеми, които искам да спомена. свързани с компетентността на комисията. Струва ми се, че комисията а, си присвоява прекалено много права или обхвата на тези права е, е прекален. А, но мисля, че ние сме само в началото на дискусията. Ще има още много да обсъждаме последиците върху заетостта, въобще последиците от използването на този фонд в отрасъл селско стопанство. Така че мисля, че е необходимо първо да обсъдиме проблемите и в политическите групи, да определиме насочеността преди да действаме по-конкретно. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Мартинес. Искат, не искате ли да вземете думата? Благодаря. А, гледахте ме, но не познах името си и се извинявам. Гене се достатъчно. А, накратко, благодаря за презентацията на въпроса. Някои мои наблюдения. Първото е, че този фонд е, е извед, извън многогодишната финансова рамка. И второ, като включваме в този глобализационен фонд и сълскостопанските производители, се страхувам, че комисията няма да е толкова загрижена за търговските споразумения и какво, какво влияние ще има те върху сълскостопанския сектор. Ние създаваме един механизъм преди да имаме споразуменията, което според което показва, че а, това ще е във вреда на европейските фермери. Аз бих била много предпазлива по това. Аз не приветствам тази разпоредба поради а, тази загриженост за това как а, комисията ще а, по пише такива споразумения, особено с Меркосур. За нивото на финансиране много е неадекватно не за да покрие и възможните негативни страни на различни споразумения. А целта на нашата комисия е да следим за защита на интересите на европейските сълскостопански производители и производството на храна преди всичко. И аз искам да подчертая въпросът за финансирането е много-много сериозен и ние трябва да се спрем на него, да видим какви са реалностите, колко малко ще бъде ще бъдат средствата за сълскостопанския, но и за други сектори, естествено, щом ще включим за медалския. Тоест ще ни трябва по-голям обем информация от страна на комисията относно това предложение. Това е една ранна идея като че ли импулс е да я отхвърлим, но аз предпочитам да я приветствам, като очаквам обяснения от комисията от стран... за търговската страна на тези споразумения, които ще окажат въздействие върху земеделския сектор в Европа. Благодаря. Благодаря. Сега Мартин Хазлинг. Аз бих потвър... препотвърдил всичко казано от госпожа Магенес. И ще го потвърждавам и за бъдеще, когато го обсъждаме с докладчика. Трябва да сме много критични. Такова трябва да е, такава трябва да е позицията ни, подхода към това досие. Що се отнася до финансовите цифри, този фонд като че ли ще се финансира от, и от замеделският бюджетно няма да се управлява от нашата комисия, ще бъде разпределени на други комисии. С други думи, сега, това предложение няма да е добра сделка за нас. А това ще рече, че трябва да че е нужна по-нататъчна дискусия за принципите, на които а, почива а, това предложение. Вече бе повдигнато на координаторската среща тази заран. И трябва да запитаме и председателите на други комисии за становището им. Трябва много ясно да кажем на обществеността, че тук става дума за една програма, която ще снижи ефекта на либерализирането на европейския земеделски сектор. И е важно да го видим, особено в контекста на споразумението Меркосър, да направим много прецизна прецизен анализ на потенциалните щети, които биха нанесли на европейския земеделски сектор. и ако приемем предложенията, ще рече, че приемаме и Меркос... споразумението с Меркосура. Много от нас са критични към това. Значи искаме да изпратим ясен сигнал към комисаря по търговия относно а, намерението ни да се борим с ногти и зъби. Така както сме правили и преди по отношение на либерализацията с Южна Америка, нещо, което е в, определено в ущърп на европейските сълскостопански производители. Така и така. Надявам се, че отново ще поставим на разглеждане този въпрос от различния гледни точки, но за сега смятам, че нашата комисия трябва да отхвърли това предложение и да дадем ясно да разбере господин Дегухт, че не можем в сегашната му форма да го приемем или пък като заместител на някакво търговско споразумение. Благодаря. Давам думата на госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Подкрепям казаното от колегата госпожа Магинес. Като че ли това е подарък поръсен с отрова и съм изненадан от самото начало. Моето впечатление е, че <clears throat> се опитваме да сложим е, аз на една огромна дълбока рама. Рана. И финансовата рамка също е не приемливо. И цялата идея, идеята че земеделците, стоковъдите, за тях, които трудно изкарват прехраната си по устойчив начин, ние а, всички сме за поддържане на традицията на европейското земеделско производство. И слушах а, това, което комисията каза за средиземноморската зона. Аз съм много критична към становището на комисията по въпроса за отношението към фермерите в южните средиземноморски страни. Като че ли се опитваме да попречим на земеделските производители да изкарват прехраната си и подкопаваме изцяло производството в този регион. Комисията не показва никакво творчество в търсене на един наистина устойчив начин за земеделие в тези региони. Горчиво е чувството ми по отношение, като че ли ние а, не даваме пет пари за интересите на земеделските производители. Също и бюджетирането. Съвета трябва да постигне единодушно решение – 27 държави, скоро ще станат 28. До каква степен можем да очакваме солидарност от североевропейските страни, когато виждаме такива тежки проблеми в юга? Съмнявам се, че ще получим такава подкрепа. Имам сериозни съмнения, че можем да очакваме разбиране. Споразумението с Марокко бе подписано от 27 страни, но сега а, пак повтарям, че се съгласявам с всичко казано от госпожа Магинес и моята група ще бъде решително против това предложение. Като знаем, че комисията ще състави изискванията за допустимост, за кандидатстване, но тук се включва едно ако, откъде ще дойдат средствата. Благодаря сега. Давам думата на господин Бове. И аз, както и тримата колеги, които говориха преди мен, искам да кажа, ние трябва да имаме много ясна позиция. Това предложение е наистина един отровен подарък, който европейските институции искат да наложат на европейските земеделци, за да ги накарат да глътнат горчивия хап на международните споразумения. Защото целта на споразуменията е да се е, печелят дялове от пазарите въпреки интересите на земеделците. Днес говорим с Меркос, за Меркосур, за Магреба, утре с Канада за млякото и така нататък. Просто жертваме нашите земеделци на ултара на свободната търговия и либерализирането на пазарите. Комисията по земеделието трябва да откаже, да каже не и да, да обедини мнозинството на парламента срещу подобно предположение. Ние не искаме този фонд да бъде разширен, ние не искаме този е, отровен подарък, ние не искаме да правим подаръци на хората, на хората с които ще преговаряме, защото от ответната страна знае, че, ще, че съществува фонд за приспособяване – и това означава, че те ще бъдат в силна позиция. Нашите власти няма да се борят, защото си казват, имаме, имаме, имаме фонд е, и можем да обещетиме нашите земеделци. Ние в Европейския парламент готови ли сме да уволниме утре европейските земеделци? Готови ли сме да е, разрушиме цели отрасли, цели сектори? Не, това е недопустимо. Второ, този фонд се съфинансира от Европа и държавите членки. Тоест, държавите членки ще трябва да платят, за да уволнат на практика собствените си земеделци. Погледнете Испания. погледнете примера на, на Испания. Ако споразумението с Марокко се приеме от Европейския парламент, и аз се надявам, че няма да бъде прието, и ще попречиме на подписването на това споразумение, нека не забравяме, че днес в Андалусия, Андалусия 84% от земеделците са безработни. Тоест, ние ще им подхвърлиме едни дребни суми за година-две. Какво правиме? Ние просто се продаваме. Продаваме се е, и се на онези, които искат да либерализират пазарите. Така че аз приканвам докладчика да даде отрицателно мнение и мисля, че трябва съвсем ясно и категорично да отхвърним подобен проект в Европейския съюз. Благодаря ви. Следващи Джордж Лайън, а след това Госпожа Патрал Невиш. Господин председателю, аз съм съгласен с възгледите на преждеговорившите, а именно, че това е политическа лъжа, предложена от комисията. По две причини. Дава възможност да се докаже, че европейският бюджет не е чак толкова урязан, колкото си мислим, защото ето на винаги имам възможност за нови е, увеличаване на някои пера. И на второ място а, а, си насляпо сме какво прави комисаря Дегов, когато прави преговори в подготовката на подписване на споразумение. Аз съм загрижен за това, така че смятам, че от политическа гледна точка ние като комисия трябва да се противопоставим изцяло на това предложение. Но има и един сериозен проблем как да го направим, как да постъпим, тъй като ние вече имахме дискусии с комисията по заето, с която е водещата по папката първоначално те щяха да произнесат, да се произнесат като компетентни по редица въпроси. После това предложение бе оттеглени. Или пък на конференцията на председателите, какви власти, а каква власт имаме, какви правомощия да продължим. А, графика показва чак някъде май-юни, че може да стане това. Така че а, някои неща ще се договорят в пленарната зала, преди а, постигнем, отидем до същината на общата за ОСП. Ние винаги сме разглеждали тези въпроси по класическия път в контекста на ОСП и така както са формулирани предложенията, когато разглеждаме и какви биха били последиците от бъдещи стъпки. Защо правим това? Има довод, разбира се, че парите за замеделския сектор могат да бъдат върнати. Но мисля, че това е иллюзорно, иллюзорен бюджетен ред ако позволим на фермерите да получават такива суми. Мисля, че малко ще бъде това, което ще получат от този бюджетен ред. Аз мисля, че той дори не съществува, а пък още по-малко някаква надежда, че те ще имат полза с земеделските стопани какво да направи комисията при тези трудни обстоятелства, когато правомощията не са в наши ръце. А, и може би конференцията на председателите трябва да реши а, да а, ни върне това правомощие, защото става дума за съдбата на земеделските производители. Трябва да се опитаме също и в пленарната зала да направим нещо, но знам, че ще е трудно. Аз при, така призовавам председателя и неговия екип да излязат с някои практически предложения, като вземат предвид всичко, което бе казано тук, защото това не беше само празни приказки, а излиза, че нищо почти не можем да направим да видим дали не можем в някои от регламентите по ОСП да видим някои изрични разпоредби за неизползване на такъв един механизъм. А именно, че трябва да се използват текущите инструменти на ОСП. Дали дали можем да изберем този път? Очаквам се вашия съвет, съвета на председателя на комисията и неговия екип на секретарията, ако това е възможно. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Невеш. Благодаря, господин председател. Ако трябваше да обобща казаното до тук и да израза собственото си мнение, е, че всъщност това са едни празни приказки в комисията представя едно предложение, казва това е фантастично, вижте колко много средства се отпускат и някои могат да си помислят, че това е в интерес на замеделците, а това не е вярно. Всъщност за това предложение има вятър, няма нищо. Казваме, че ще разрешиме е, обхвата или полето на действие на фонда, а всъщност е, става дума за отрицателните последици от разпоредбите, залегнали в международните споразумения. Е, модалностите на функциониране са сложни, необходимо е съфинансиране от страна на държавите членки. Никой не може да разбере какви са точно критериите за допустимост. Т.е. всичко това е едно заплетено кълбо. Никой не знае кой как, какви ще бъдат отговорностите, кой за какво отговаря, какви инструменти ще се използват. Под, всъщност искаме да развържеме ръцете на е, комисията, за да може тя да разполага с разменна монета в международните споразумения. Става дума само за това и нищо повече. И това е недопустимо. Така че, погледнете, например, споразумението с е, Марокко или с Меркосур. Казват ни, ето, виждате, тези споразумения ще създадат известни проблеми, а ние имаме решение на тези проблеми. Не е вярно. Това е просто една измама, едно изнудване и аз мисля, че ние трябва да реагираме много остро на подобни предложения. Господин Лайен казва, че съществуват и проблеми при, координ... при координирането ни с комисията по заето. Сега може и да е прав, но а... аз смятам, че има правилник за заетостта и този фонд трябва да бъде насочен само към целите, за които е създаден и в никакъв случай не трябва да бъде е, разширяван обхвата му, за да включва и земеделския отрасъл, защото това е противно на интересите на е, селските стопани. защото това няма нищо общо с глобализацията, а има нещо общо с отрицателните последици от международните споразумения. Така че аз не съм съгласна, смятам, че ние трябва да изработиме нашата собствена стратегия. Знаеме че е, решенията на комисията са довели до отрицателни последици в земеделието, това трябва да бъде обекта на обсъждане и да, на анализ, така че нека да не се оставим да ни заблуждават и нека не вземаме решения, които всъщност само ще освободи от отговорност комисията и която иска да замаже очите на общественото мнение. Ах, опитвам се да бъда по позитивен. Мисля, че самото предложение на комисията е интересно, защото показва, доказва, че ние бяхме прави, че още преди месеци бяхме прави, когато изразихме нашата позиция пред комисар Дегют когато той изложи своето виждане на селското стопанство. В реформата на ОСП се казва, че политиката че ОСП има за цел да храни 450 милиона европейци, което може и да стане, ако си добавяме от тук от там някой внос. Второ, че континента е стар, устарял. и че ОСП отговаря на едни устаряли географски критерии. И че този а, отрасъл създава работни места навсякъде в държавите членки. Тоест тук има противоречи. От една страна не можем да имаме амбициозна ОСП, която да има три основни цели и, също и временно да ни се пред, предлага един естр, инструментариум, който всъщност има за цел да е, ни ОСП. Така че мисля, че трябва да бъдем логични, последователни и сме, и сме били и до сега последователни. Отхвърлихме споразумението с Марокко, трябва да отхвърлиме и предложението на комисията. Благодаря ви. Госпожа Харкин има думата. I I Благодаря, господин председателю. От една страна съм докладчик е, е, по този въпрос в Комисията по околна среда. Освен това съм заместник, член в тази комисия. Когато за първи път е, чух тази идея от страна на комисаря по заедостта, изразих своите тревоги. Чух подобни и тук. Съгласна съм с колегата, който каза, че това е отровен подарък. Дава ви се нещо, но в крайна сметка това, което ви се е, предлага, е твърде малко. И не, не е коректно е, да продължава комисията преговорите с Меркосур, като в същото време казва на е, парламента и на европейските сълскостопански производители, даваме ви тук този механизъм, фонда за приспособяване към глобализацията. А, мисля, че аз като член на комисията бих отказала да гласувам за подобно предложение. От друга страна, като се запознах с, оценката на въздействието на комисията на Меркосур, много от регионите виждам, че които биха били засегнати, е, все още са в рамките на политиката за сближаване от една страна Европейския съюз трябва да осигури, и осигурява средства за сближаване, от друга страна сключва споразумение, което ще има отрицателни последици. Редица срещи съм провеждала с докладчика господин Алвес и сме разглеждали възможността за разделяне на този пакет. Само, че становището на комисията по заетостта е, че ще настояваме за пълни правомощия в тази област. Е, разговорите с докладчиците в Сянка показват, че няма в е, Комисията по заедостта да изключим е, замеделските производители, макар и някои от колегите да имат резерви. И ако се включат, това ще бъде при същите условия, както и работниците, както знаем много добре. Това не е особено логично, защото в момента в който някой спре да се занимава с селскостопанска дейност, обикновено не се връща по-нататък към нея отново. Да, да, определено отровен подарък, чаша отровно вино е, е, това е много трудно да се справим с този проблем. В момента се разглеждат правомощията по а, този пакет. Трябва да видим в коя комисия ще е, се гледа основно а, и след това вече ще е, решим а, как да вървим напред. Господин Никълсън има думата. Благодаря, господин председател. Много от това, което исках да кажа, вече бе казано от някои от колегите, които се изказаха преди мен. Съгласен съм с много от идеите и че това е чаша от ровно вино за съскостопанския сектор и това трябва да го отчетем много ясно. Честно казано, също това е една рецепта, е, чрез която комисията излиза и води преговори в е, цял е, свят и като под прикритието, че това е най-доброто за Европейския съюз. Но това не е така. Меркосурс е просто първия от тези преговори, няма да е последния. Много е важно да видим къде свършва отговорността, къде изобщо е локализирана тя и как се разпределя, как се разделя. Ако този фонд за приспособяване към глобализацията беше разработен така, че да включва земеделието, и производителите, нямаше така да изглеждат нещата. Не мисля, че той е предвиден, така че да ги включва. Не виждам по какъв начин те ще имат достъп до средствата и по какъв начин те ще получават същото отношение, както работниците в фабриките. Те не са равни просто. Не мисля, че това е възможно на практика поне в моята държава членка. А, мисля, че ще излезем глупаци тази комисия, ако а, приемем това, което ни се казва, че този фонд е предвиден и за а, сълскостопанските производители. В крайна сметка няма да има средства по него. Те няма да имат достъп до тези средства поне. Тъй, че особено съм разтревожен. Подкрепям докладчика и колегата Харкан, а, определено а, принципните въпроси трябва да бъдат определени тук в парламента. И това е една тревога, която е от по-общ характер, свързана с парламента ни, свързана е с отговорността. Това е отговорност, която а, трябва да се а, споделя на много високо ниво между двете комисии тая практика, едната комисия да заграбва цялата тема е нещо много а, нежелателно в рамките на парламента. И а, не, не, не, не за първи път ни се налага да се а, е, борим с комисията по околна среда. А, а сега най-неочаквано нещо, което не съм допускал, че може да се случи, е да водим битка за а, доклад и с комисията по заетостта. Та... Да, това решение трябва да се вземе след като разполагаме с всичката необходима информация. Това определено е а, отровен подарък. Трябва да а, си дадем сметка за това и да подхождаме съобразно. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Сега давам думата на представителя на Генерална дирекция селско стопанство, господин Прончински. Не, не, извинявам се. Представителя на комисията, не е, Генерална дирекция селско стопанство. Благодаря. Аз представлявам генерална дирекция заетост. Това е генералната дирекция, която до сега е отговаряла за този фонд. И работим в тясно сътрудничество с колегите от Генерална дирекция селско стопанство. Те също са тук не е лошо да се върнем към началото, към създаването на фонда, да видим защо е бил създаден и какво е постигнато тук. След това ще помоля и колегите от земеделие да отговорят по-конкретно по въпросите, които бяха повдигнати във връзка с селскостопанските аспекти на предложението. В началото на 2007 година е създаден фонда и е съобразен с търговските споразумения, търговските проблеми а, и а, загубата на работни места в резултат от глобализацията. Около хиляда или повече бяха първоначално работниците, които подпомагаше е, фонда, след това прага бе намален на 500 съкратени става въпрос за 4-месечен период, ако става въпрос за една фирма, или 9 месеца, ако става въпрос за регион или отрасъл само държави членки могат да кандидатстват за финансиране от името на работниците, които ще са бенефициенти. Държавата членка организира мерките за тези работници и държавата членка поема споделена отговорност заедно с комисията. В момента съфинансирането е 50%, в предходен период беше 65%. Това е периода на последиците от световната финансова и економическа криза. Първоначално ние осигурявахме 65%. Сега обаче, за съжаление, е, ням, не се радва на подкрепата от квалифицирано а, мнозинство. Това положение да се продължи до 2013 година, тъй че се върнахме на 50% съфинансиране. 97 са били молбите през годините на действие от 20 държави членки. Около 90 хиляди работници са целевата група до сега и 450 милиона евро сме изразходване. Това е около 83 милиона годишно, средно или 17% от максималните разполагаеми средства. Максималните разполагаеми средства са доста, така защото да могат да се е, да се е, преодолеят последиците от кризи и непредвидени обстоятелства. Неодавна бе извършена средносрочна оценка, е, междинна оценка, е, като е, тя заключи, че фондът е ефективно се е справил с широкомащабни загуби на работни места – най-вече в държави членки, които в противен случай бих, не биха могли да сами да а, поемат времето да помогнат в ситуации на мащабни съкръщения. Естествено, фонда добавя към това, което държавата членка също трябва да предоставя. Често пъти е ставало дума за дългосрочни, е, дългосрочно подпомагане чрез нови новаторски мерки. Социалните партньори са а, е, вземали до сега сериозно участие, което води и до по-високото качество на помощта. Радваме се на солидарност, както от страна на Съюза към държавите членки и работници, но също така и поради факта, че това са а, е, а, фондове, които са извън многогодишната финансова рамка. Също така има солидарност и между самите държави членки. Можем да кажем, че е, е осигурен и елемента на субсидиарност, защото именно държавите членки разработват и прилагат мерките. Така че а, а, нищо не им се налага на сила от страна на Европейската комисия. По а, новия пакет сега от 2014 година а, поискахме да се разшири приложното поле и е, така ще да включи и земеделски производители. В миналото те нямаха право а, за помощ по а, фонда за глобализацията, както не бяха включени и самонаетите изобщо. Сега сме включили всички самонаети, в това число а, и а, управителите на а, дребни фирми. Това включва и сълскостопанските производители фондът все още е извън бюджета на Европейския съюз, защото не е предвидим размера на средствата, които а, е, могат да бъдат изразходвани. Не можем да предвидим а, кризи и масови съкръщения. Тъй, че нямаше начин а, комисията а, да заложи фиксиран годишен бюджет. Защото нуждите година за година се променят. И така, извън новогодишната финансова рамка е фонда, но максималните възможни е, средства са 3 е, милиарда от 2014 до 2020, като 2,5 милиарда от е, тези средства могат максимално да бъдат насочени към селскостопански производители. В бъдеще пак е, заявленията ще се подават от държавите членки, а не от лица. Е, референтният период за несъскостопанския период остава 4 или 9 месеца, а запазва се прага 500 съкръщения и ще има възможност при изключителни обстоятелства и при малки пазари на труда може да не се прилага тези а, прагове. Нивото на съфинансиране остава 50%, макар и да сме предложили в някои страйони или региони да може да се дигне а, принос на комисията до 65%. В бъдеще ще има възможност а, а, за кризисни мерки. Няма да става въпрос за конкретна криза, като сегашната економическа и финансова криза, но може да се предвиди и национална, регионална криза, екологични катастрофи. А, последици, които не могат да се покрият от Фонда за солидарност, ще бъдат финансирани от Фонда за глобализацията. Мерките продължават да бъдат активни мерки за пазара на труда. Това въжи както за селскостопанските производители, така и за други засегнати кандидатите е, за помощ по фонда ще трябва, ще са задължени да е, е, предприемат активни мерки на пазара на труда, да търсят работа или други е, национално разписани мерки. Ще има и някои технически подобрения, така щото по-лесно и по-бързо да се прилага финансирането по фонда и да се осигури по-голяма гъвкавост. Тогава, когато една мерка е особено успешна, а друга не е, средства ще могат да се прехвърлят и да се пренасочват към по-успешните мерки. Също така ще има междинни доклади, а, така че в бъдеще да сме по-наясно с това какво става точно през 24-те месеца на изпълненията. Това е в общи линии, що се отнася до а, фонда, какво прави, какво ще е, върши той в бъдеще но бих искал, ако не възразявате, сега да дам думата на колегите от Генерална дирекция селско стопанство по техните въпроси. Благодаря. Съжалявам, че обърках името ви. И е, така, има ли някой от Генерална дирекция селското стопанство, който иска да вземе думата? Заповядайте. Благодаря. Благодаря за възможността да допълня казаното от колегата ми от Генерална дирекция заетостта. Аз съм от Генерална дирекция за медели и развитие на сълскостопанските региони. И бих желал да допълня информацията относно мотивацията да се включат замедалците в Европейския глобализационен фонд – Както каза и колегата ми, факта, че те бяха или са изключени днес от ползване на възможността да, от този фонд, доказва колко по-необходими са тези плащания вече се подготвят редица търговски споразумения, които може да окажат въздействие върху земеделския сектор. Така че мотивацията също приема вече реални форми в юнското предложение за бъдещият бюджет на Съюза в следващия програмен период – И се казва, че този фонд може да се използва за земеделския сектор, когато поминъка ще бъде негативно повлиян от такива споразумения. Накратко казано, трябваше да се видят различните опции, инструменти на лице и като и мотивацията за избиране на този фонд бе от само себе си ясна. Има е, повече прилики с е, до сега допусканите до този фонд. Мерките са подобни на фонда за безработица, т.е. предвиждаме обучение, преквалификация, така че хората да се приспособят. Това е фонд при спешни, извънредни обстоятелства – Сумите също говорим за Не говорим за компенсации поради търговско споразумение, а за ограничени средства. И ам, логиката за включване на земеделците е, че това е целева помощ. Това ще бъде целева помощ за замеделците да се адаптират към промените в пазарните отношения. Тоест една допълнителна възможност на замеделците да се приспособят. Да, няма съмнение, че замеделски сектор е различен от останалата економика. Както вече бе казано, замеделците са най-често самонаети и за това не е лесно да се вгради тази промяна в фонда. Освен това, сектор е доста фрагментиран. Не може да очакваме 100 души да бъдат съкратени в един регион, за да възникне възможността да бъдат допуснати до плащания. Всички ние знаем, че като мотивация за включването смятахме, че уместно да стане, като бъде изменен до известна степен този фонд. Да, имаше резерви от Комисията по заетост и от Економически и социален комитет също, че текущите използване като че ли опираше и до това дали колко от парите ще погълне. То, а, по отношение на това, за което казвате, не съм съгласен, че е отровен подарък. Искам да коментирам и един друг аспект, който бе спомената. Търговските споразумения трябва да бъдат остойностени. Всъщност, така както предлагаме ползването на фонда, ние няма да сме а, по-скоро да реагираме, да предусещаме нуждите, какви суми ще трябва да бъдат изплащани. Тоест да имаме предварителна готовност за това. Ние сме предвидили един процес, който дава възможност да сме готови и да очакваме максималното, за да предотвратим ситуация, при която фермерите остават без работа, преди още да са, могат да се ползват от фонда. Т.е. искаме да приложим един подобен подход и по отношение на устойностяването на въздействието. Много проучвания са направени в миналото и сега продължават. Вие споменахте Меркосур, вярно е. Това е голямо търговско, обемно търговско споразумение, което се преговаря в момента. Ние в Генерална дирекция Замеделие, но и колегите в Генерална дирекция Търговия проведахме много изследвания. Те са и на разположение били дадени на парламента миналата година през септември в Комисията по международна търговия и във вашата комисия. След това ние решихме да ги публикуваме, тъй като това са важни залози. Комисията публикува пълно от пълна оценка на въздействието на това потенциално споразумение с Меркосур. Така че информацията е на лице и моля, ако искате, имате пълен достъп. И с това приключвам и съм готов да отговоря на още въпроси. Благодаря, благодаря много. Аз бих искал да помоля преводачите, казва председателя, за още малко търпение, тъй като докладчика ще каже е, нещо кратко. Е. Да, благодаря, господин председател. Само две думи. Аз също от, отхвърлям този подход. Е, безсъмнено Европейския парламент е приял резолюция за международните споразумения в контекста с Меркосур. Ние наблегнахме на защита правата на европейските земеделци. Мисля, че имаме консенсус. Ние трябва да защитяваме техните права и да отстояваме нашата позиция. Аз не съм а, в, в, в, в, край, в крайна сметка не съм аз решил, че трябва да се пише подобен доклад. Създаден е този фонд. Решихме, че трябва да бъде е, написан доклад по повод предложението. Доклада има за цел да разгледа конкретните предложения, но за съжаление не, не ние сме водещата комисия при разглеждането на този проблем. Припомням ви го, ако сте го забрали. Да, от друга страна, наистина а, има много неща, които трябва да бъдат до изяснение. защото в момента продължават да текат а, преговори. Следващото заседание ще бъде през март. Както казах, да, продължават да се водат а, преговори по споразуменията. Някои региони вече пострадаха от последици от тези преговори, но това, което искам да кажа е, че предложението не ще реши проблемите. А, изправени сме пред а, опасност да бъдат а, правата на интересите на а, земеделците. Трябва да обсъдиме въпроса и с комисията по заедостта, защото те имат известен опит в тази област. Трябва да продължиме и консултации с комисията. Трябва наистина да видим дали по някакъв начин предложенията могат да подпомогнат замеделците, но трябва да има една глобална картина, да знаеме нещата какви са и същевременно Европейския парламент да излезе с една ясна и категорична позиция. Благодаря ви. Наистина много спорен въпрос. Някои неща са неясни, така че ще трябва да обсъдиме по-подробно някои специфични аспекти. И в 3 часа сега прекратявам заседанието. В 3 часа ще продължиме с а, датската министърка на земеделието, която председателства съвета по земеделие.